Bene, diamo inizio alla commissione. Започваме заседанието на комисията. Първите две точки са гласуване по опростената процедура по два въпроса. Първото е неактуалните актове на съвета в областта на общата селско стопанска политика. На последното заседание бе, бе решено да приложим опростената процедура по тази тема съгласно член 47 параграф 1. Ако 25 а, членове са съгласни, приемаме официално това решение. Повтарям въпроса, не е актуални актове, актове на съвета в областта на общата селско-стопанска политика. Възражения няма. Докладът се приема. И по същия начин вторият точка делегиране на задачите за лабораторен анализ. Пак на последното заседание бе взето решение за упростена процедура по член 47 параграф. Първи, ако на десета от членовете са съгласни, решението се приема без изменения. Има ли възражения? И не виждам възражения. Доклада се счита за прият. И точка 11, бюджет за 10-та година, раздел 3, докладчик Елизабет Егле, трябва да гласуваме. Бяхме гласували финансовата част е, сега трябва да гласуваме по внесените няколко изменения. Госпожа Егле ще се изкаже ли преди е, гласуването? Не. Тя се отказва. Затова предлагам да гласуваме четири изменения, които са внесени. Изменение първо, параграф 6 бис от Деланге. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 от Път Пастанков, 10 параграф, за Scusate. 22. E adesso per favore chi è contrario? Protiv. Chi si astiene? Въздържали се? Приема се. Изменение 3 на Папа Станков, параграф 10 бис, за, против, въздържали се, се. Последно изменение. Искане за разделно гласуване. Първа част за изменение на госпожа Люлинг. Против. Задържали се. Първата част се приема. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега трябва да гласуваме по общото. Общи текст за против Сдържали се. Единодушно се приема. Една въздържала се. Добре, добре. Не е единодушно. Мадам Йегле, кесто ла парола, я gliela cedo Госпожа Егле поиска думата. Благодаря, господин председател. искам да благодаря на всички колеги за подкрепата на доклада и на измененията. Искам да информирам комисията това, което знаем всички, че а, това, което гласувахме за разширяване на маршата, чрез това гласуване отново подчертаваме нашето желание за формулиране на бюджета така, както е нашата концепция. Вчера и днес също има гласуване за целия бюджет. Ние сме задължени да останем в маршата, в тази граница, така или иначе, но нашия сигнал е много важен. Важен е, важен, важен, важно е гласуването и за положението на млекопроизводителния сектор. Благодаря, госпожо Егле. Благодаря на всички. Сега преминаваме към точка 12. Политиката за развитие на селските райони в Европейския съюз. Сред нас е госпожа Лорит Хофман от Генерална дирекция селско стопанство, която ще направи едно общо изложение по политиката за развитие на селските райони. Мисля, че ще бъде добре да коментираме условията за прилагане на проверката на състоянието на ОСП и економическите е, аспекти на политиката за развитие на селските райони. Сега давам думата на госпожа Лорис Кофман и след това ще започнем дебат. Заповядайте. You, Благодаря ви, господин председател. Първо искам да кажа, че ние се занимаваме с хоризонталните аспекти на селскостопанската е, политика и бъдещето на е, земеделската политика. Още веднъж повтарям, че това са хоризонталните аспекти, докато други звена се занимават с е, проблемите на държавите членки и начина по който те прилагат политиката. Сега искам да се върна назад. Политиката за раз, развитие на селскостопанските региони започни през 70-те години в регионите, които, в които развитието беше по-слабо. Започнаха се с мерки за ранно пенсиониране на селски стопани. Също времено обаче с, с годините нещата се като селско-стопански отрасъл трябваше да си приспособи към състоянието на пазарите. Днес променихме подхода. Това е новия подход за 2007-2013 година. Преди 2007 година Съществуваха три фонда, които имаха за цел да финансират мерките по е, земеделското развитие. Виждате тези три фондове, като третия е за новите държави членки. И Имаше и пет, пет различни инструмента за прегрупиране на мерките в различни програми. Цел 1, цел 2, С за държавите членки това беше много сложно. Всяка една имаше своя собствена система за програмиране, прилагане на програмите за контролиране на прилагането на програмите, за да улесниме начина на понеже държавите членки се оплакваха от прекалено сложната система. решихме да се създаде Европейския фонд за развитие на селското стопанство, за финансиране на опериращите мерки. Създадахме и една единна система за програмиране, за прилагане и за контрол на, програ... на програмите. Мисля, че това е, е важно. Трябваше да се подчертае, защото по този начин ние улеснихме нещата за а, държавите членки. това беше отправната точка. След това виждате какви са целите на тази политика. Ние ги наричаме цели или приоритети, така наречени аксис – Важно е, разбира се, конкурентоспособността е нещо много важно, защото земеделски отрасъл трябва да се приспособи към пазарите, към промените, които настъпват в пазарите и трябва да се прилагат и нови новаторски подходи за, за това, за, за, за тази цел, ние предлагаме една серия от мерки, които държавите членки избират в съответствие с, с нуждите си. Става дума за мерки като модернизиране и е, реконструкция на селските стопанства, създаване на нови продукти, сътрудничество между различни партньори, прилагане на нови технологии. Също така помощ за борба с природните действия, бедствия, както и програми за обучение на селските стопани. Миналата година просто се постави акцента на обучението на селските стопанства, защото стана ясно, че някои мерки са много ефективни, но не се прилагат правилно, защото селските стопани не знаят как да ги прилагат. А друга цел това е управление на околната среда и на и териториално устройство. Това са, разбира се, едни важни мерки, а като тук трябва да поставим акцента върху помощта за най-отдалечените и из, изостанали райони, а, защото става дума за селски стопанства, които се намират в региони а, в неравностойно положение Има също така възможност да се предоставят помощи на селските стопани в рамките на Натура 2000, които, мерки, които отговарят на специфичните критерии, залегнали в програмата. Мерки свързани с подпомагане на горските стопанства и Полиполитиката за екологично развитие, която поглъща около 20% от средствата. А, също така има мерки за подкрепяне, сътрудничеството и взаим, взаимодействието между земеделието и другите економически отрасли в дадени региони. Знаете, че туризма е един отрасъл, който е тясно свързан с селското стопанство така че ние подпомагаме тези взаимоотношения, също така предлагаме мерки за подкрепа на инфраструктурата, е, широколентовия интернет, както и мерки за подпомагане на най-различни мероприятия и действия, като модернизиране на селата. Това са различни приоритети, е, цели, залегнали в е, различните програми и съгласно законодателството на Европейския съюз, държавите членки са е, задължени да изразходват 10% от средствата в различните отрасли, като например 10% за конкурентоспособността, 10% за повишаване качеството на живот в селските райони. Лидер. Лидер не е, не е метод сам за себе си. Няма да навлизам в подробности, но Став, става дума за една цялостна система за а, обяснение на, на местни стратегии за развитие, където различните от местните власти вземат решения за това, което ще се направи в даден регион, а ние ги подпомагаме ние, ние, ние, ние, ние, под, ние ги подпомагаме да прилагат мерките, които те избират в, е, от целия набор. В момента акцента се поставя на третата осна, свързана с е, управление на стратегиите. Сега, за да имате една цел, за да, за да имате представа как как може да се приспособят различните аспекти на тази политика към необходимостта на отделните региони и отрасли. Ето виждате различните компоненти, а, качество на водите, на почвата, залесяване. Виждате, че мерките са а, много, посочни, имащи за цел да обслужват и постигат различни цели, включително виждате обучение, инвестиции в селските стопанства. Виждате, че основната част от мерките са в така наречената зелена зона. Имате и две мерки, които са в светло-синьо, които също имат за цел да обслужат постигането на тези цели както и мерки по е, силата на първи стълб. Какво трябва да направят държавите членки, за да имат възможност да прилагат съответните мерки е, на терена за решихме, че за периода 2007-2013 е необходимо един по-стратегически подход. Имаме много мерки, общо 14 и държавите членки трябва да направят избор сред тези мерки. Но има, макар и тези мерки по принцип да са запланувани за постигане на тези цели, решихме, че трябва да има едно по -стратег, един по-стратегически подход, един по-насочен подход, като изработихме списък на приоритетите, които са част от общите приоритети, залегнали в Лисабонската стратегия, така че всички тези различни приоритети залегнаха в политиката за развитие на селските региони, като обаче държавите членки направиха а, свой подробен анализ а, анализ на своите нужди, на своите необходимости и изработиха на основа на тези анализи национални стратегически планове. Значи имаме стратегии за всяка една държава членка, като всяка една държава членка по свое осмотрение избира своя собствена стратегия и съответно избира мерките, които счита за най-ефективни и целесообразни за постигане на поставените си цели. Значи това е процеса на приемане и одобряване на програмите. И след това минаваме към втория етап на проследяване и оценка на приложението на стратегията. Съществуват различни инструментариуми и мониторингови звена, които преценяват дали, са необход... дали е необходимо да се внесат промени на даден етап – Така, знаете, някои, дър... някои държави членки е, изработват и следват национална програма, докато други държави членки е, изработ... е, изработват регионални програми. Става дума за по-големите държави членки, където е, управлението е по-децентрализирано, като в Испания, е, Франция а Испания и а, е, Германия а, е, работят с два вида програми, едни общи национални програми и а, е, а, регионални програми. Съществуват и четири програми, а, които обединяват а, а, мрежите за национално развитие. И за създаване на непрекъсната взаимоотношения и взаимовръзки между различните оператори и заинтересовани страни. Там, разбира се, се е, процедира на обмяна на добри практики, но същевременно е, се поставя акцента и на проблемите е, по принцип, е, държавите членки би трябвало да е, имат и свои собствени мрежи. Сега нека няколко думи за бюджета. Е, става дума за една сума от 90 е, милиарда. Кофинансиране на държавни помощи и финансиране, защото много, много, много, много, много, много често в а, инвести... за инвестиционните проекти е необходимо да има публично-частно партньорство финансиране, така че достигаме до една глобална сума от 225 е, милиарда евро. Така, това е първоначалната сума, към която се добавят други финансови средства от а, е, други източници. Сега това е една схема на организиране на, а, на, на схема на изразходване на средствата от раз, държавите членки. Виждате а, дела заделен за 78% от а, средствата и виждате по, по, друг, по, друг, по другите е, пера. Разбира се, положението е различно в различните държави членки. Е, някои държави членки поставят акцента върху първият първата ост, първата част, други върху втората, в зависимост от необходимостта. От необходимост. Знаете, че бе направен преглед на състоянието на селското, в селското стопанство. защото за различните региони и различните стопанства трябва да се приспособят към настъпилите промени, включително и промените в климата. И за тази цел бяха определени пете ключови приоритета, за които са необходими допълнителни средства. За това меха... модилационния механизъм за прехвърляне на средства от първия във втория стълб бе засилен, бе подсилен. А, като това освободи допълнителни, допълнителна, допълнителни средства над 3 милиарда и 367 милиона, които е, имат е, за цел да, прилагането на адаптивни мерки, примерно в сектора отрасъла мляко и други. Е, акцента се поставя и на новаторските подходи в тези за пет приоритета – трябваше да се вземат и е, спешни мерки с, с е, оглед превъзмогване последиците от е, финансовата криза, инвестиции в инфраструктурата и един, повече от 1 милиард бе отпуснат за подобряване и разширяване на широколентовия широколентовите частоти в селско-стопанските региони, тъй като според информацията, с която разполагахме, много от селските райони не бяха добре покрити, нямаха добро покритие. И по този, по този начин, чрез оборудването на селските райони с широкочастотен е, интернет ще може да се е, превъзмогнат известни, известни изостаналост. Но Oops. След е, преговори се стигна до заключение, че държавите членки не са задължени да използват тези средства само за е, широколентовия широколентове интернет, а би, биха могли да ги използват и за преследване на други цели и е, постигане на другите приоритети. предстои етап на препрограмиране. Държавите членки ще трябва да направят преглед на постигнатото до сега, ако нещата продължат, Държавите Работиме в много тясно сътрудничество с различните комисии, държавите членки, тъй като тези програми трябва да се одобрят до края на годината. Трябва да се заложат средствата до края на годината, инак средствата ще няма да могат да бъдат освоени. За 2009 година става дума за 600 милиона, така че всички промени трябва да бъдат е, е, обсъдени и прияти до края на годината, за да могат да бъдат заложени средствата. И сега, само с няколко думи, за какво се използват средствата по линията на прегледа на състоянието от различните държави членки. Продължаваме да обсъждаме начина по който държавите членки ще освоят тези средства. Една повече от е, една трета от е, средствата се изразходват за приоритети по биоразнообразието, друга трета за управление на водните ресурси, 15% е, за отрасъла мляко и а, останалите средства около 10% за широколентови частоти и промени в климата, около 6% за възобновяеми е, източници на енергия. Но разбира се, държавите членки имат е, е, право да направят свои избори, да изберат своите приоритети. Благодаря ви. Е, бях доста изчерпателна и ще очаквам вашите въпроси. Мото бене. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Дарис Хофман. Искам да поздравя с добре дошли членовете от Комисията по селско стопанство на Северна Ирландия, които са сред нас. И с ваше съгласие, откривам дебата по изложението на комисията. Джак Никълсън. Благодаря. За съжаление, е, трябваше да седим без е, превод и за съжаление не чухме приветствието към колегите от Северна Ирландия, но най-напред искам да благодаря на комисията и на всички за тази презентация тази сутрин. Това беше много хубава презентация, особено този аспект, който е много важна част от подкрепата на селските райони. Много фермери наистина оценяват е, тази подкрепа. Сега за втория стълб. Е бе открит, е, така да се каже, инициативата беше на, коми... на Франц Фишлер, коми... комисар, но това беше проблемът никога нямаше достатъчно пари в втория стълб и ние непрекъснато се опитвахме да си помогнем, но не стигнахме далеч, просто защото всичките пари, които виждаме на екрана е чудесно. Чудесно е, когато говорим за милиарди, но е, когато разпределим парите на 27 държави членки и различните региони, то получаваме много мъничко. И това е проблема. Това е огромният проблем с, развитието на селските региони. И за да можем да получим повече подкрепа на нас, ни трябва да преформулираме, преструктурираме селските райони. И какво означава това? Много фермери приключват със своите бизнеси, просто защото те не могат да съществуват. Какво ще стане с тази, с тази земя? Какво ще стане с тези селски стопанства? Е, ще стане това, което стана преди стотици години. А, е, няма а, е, печелившо е, селското стопанство не е печелившо. Хората не печелят, когато работят в селското стопанство и е, селските стопани казват няма смисъл от е, всичкото това електронно маркиране на е, овцете, например. Е, всичко това е измислица в, Брюс, в Брюксел. Кой обаче ще произвежда млякото и месото? А хората трябва да имат възможност да се реструктурират. Те трябва да имат възможност да работят. И това не се случва в момента. Това, което искам да кажа по принцип, идеята е чудесна, но трябва <clears throat> Е, политиката за планиране да разрешава на селските райони на хората да се развиват и то както те решат по различен начин. Т.е. подхода отгоре надолу не е добър. Аз зная съвсем добре. Ние е, искаме субси... да спазваме принципа на субсидиарност и така нататък. Аз подкрепям този принцип, обаче ние доста се отклоняваме от това, което искаме да постигнем. Сега аз приветствам идеята за е, широколентния достъп до интернет, но 600 милиона е, евро, които, трябва, които са предвидени за тази година, а, ние или правителствата, дали са в състояние да направят предложение до края на годината, дали ще могат тези пари наистина да се разходва, изразходват до края на годината или просто ще останат неизразходвани? Благодаря ви, господин председател. Благодаря, Джеймс. След дебата комисията ще отговори. Кристина Амори.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 А, искам да се извиня на моите избиратели, защото най-вероятно те очакват да, говорят, да говоря унгарски, ама ще говоря английски. Да, чудесни, чуд, чудесни принципи. Не, говорете, говорете си родния език, няма проблем. Просто имаше техническо, технически проблем. Е, е, когато видях впечатляващите цифри, е, целите и благородните принципи, за а, да се помогне на селските райони, човек може да помисли, че те са се превърнали в рай, но в моята страна действителността съвсем не е такава. Къде изчезват всичките тези пари? Искам да попитам представителката на комисия какъв е контролния механизъм, който позволява да се следи как се разходват средствата Европейския съюз как изисква от държавите членки да се отчитат за разходването на средствата. Защото ако голяма част от средствата по тези фондове отидат по шуробаджанашка линия при хора, за които не са предназначени, те е, и не бъдат предназначени за развитие на селските региони, какво би направил Европейския съюз? Как Европейския съюз проследява а, е, дали тези пари са изразходвани наистина за целите, за които са предназначени? Въпросът ми е, контролирате ли сумите, за да се избегнат злоупотреби и парите да не потънат незнайно къде. И включва ли се гражданското общество, семействата на селските стопани, професионалните организации, женските селски организации в вземането на и в контрола върху разходването на средствата. Разбира се, в условията на демокрация депутатите би трябвало да вършат това, но как Европейския съюз контролира разходването на толкова важни суми? Благодаря. Yeah, <clears throat> glaube, einig, dass... Äh, Че всички на всички ни е ясно, че тези програми са от огромно значение. И затова трябва да сме заинтересовани е, тези програми да имат успех. Инициативите са много добри, подходите са добри, но аз се питам понякога дали наистина тези средства са разумно разпределени. Това, което ми липсва е създаване на нови работни места – Имаме тази чудесна програма за конкурентоспособност в селското стопанство, но нека да се попитаме как дали евентуално не унищожаваме малките предприятия, малките селско, селски стопани така. И може би подпомагаме пред, прекалено много големите предприятия, особено за млечния сектор. Може би ще имаме в скоро време големи проблеми с връхпроизводството, Трябва да видим къде да, как целево по-добре да разходваме средствата. Трябва да помогнем на, на млечния сектор. И след това въпросът за широколентния интернет. Защо всъщност е, това се подпомага от тези програми? Наистина ли това е разумно, след като има е, планове за възстановяване на економиката и именно тези планове могат да подкрепят е, и, да, и средствата от тези програми могат да са определени за такива цели? И на трето място, новите цели, които се формулираха на първо място. Ясно е, че трябва да се борим срещу промените в климата, но моето впечатление е, че в държавите членки в много програми климата Целите са много амбициозно формулирани, но самите мерки са доста скромни. Например, ограниченото обработване на земята като мярка. Аз малко се съмнявам доколко това наистина ще допренесе в борбата за, срещу промяната на климата. Мисля, че е, средствата трябва да се изразходват по-разумно и по-целенасочено. Мисля, че комисията трябва да преразгледа тези приоритети. Благодаря, Мартин. Господин Шмидт. You, was, uh, to... Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да поздравя господин Никълсън. Аз съм е, шотландец. Бих искал да благодаря на колегите от комисията за е, представене на положенията. Аз не бях е, депутат в е, миналия мандат, когато започна прегледа на състоянието. Аз обаче съм загрежен, че наистина бюджета за селското стопанство като че ли не отива в, за развитие на, е, на селските, рай, е, селските райони там, където би бил полезен. Нека не, а, нека не забравяме, че производителите на млеко на, на практика са през, пред банкрут. Същото а, въжи и за а, ступ, стопанствата, където с, с овцевътство. А, и, и, и место да се, на, да се насочат към а, печеливши към печеливши производства, към разнообразяване на а, производството, а, парите отиват за административни цели. Така че мисля, че трябва да се създадат едни много по- а, обективни и много по-прагматични критерии, вместо да се използват критерии, които просто не могат да се впишат а, в а, цялата стратегия за развитие. Така че. Също така. Ми, ми, споменахте ни 600 милиона, но, но как всъщност, какво, какво трябва да направят държавите членки, по какъв начин трябва да бъдат, какви са мерките, които трябва да направят, за да освоят тези средства и да могат тези средства наистина да бъдат да, бъд, да отидат на, по предназначение. Защото нека, нека, нека, не, нека не забравяме, че основ, основната цел на селскостопанската политика на Европейския съюз е да осигури е, безопасност и сигурност на хранителната е, верига и разнообразие. Всичко друго е допълнение. Ако ми позволите един въпрос. Че... А, а... и новини. Какви са приоритетите между и разпределението им между старите и новите държави членки? Тоест, е, държавите, които са прияти 2004 и 2007 т.е. съотношението при тези страни между първия и четвъртия стълб е, е половина на половина. А какви са приоритетите в тази област? При старите държави членки не е така. Освен това, Хубаво е, че говорим за регионално диференциране. Има 88 програми. Имаме много различни видове селски стопанства в е, Европа и, разли... и различията се увеличават. Имаме, например, е, такива селски стопанства, които са социални или пък такива, които са ориентирани към е, пазара. Как обаче може да се подведат тези разлики под един общ знаменател? Сега ключова дума тук е конкурентоспособност, но какви инструменти се прилагат за подкрепата на всички тези различни селски стопанства? Как може да се помогне на селските стопанства, които работят при много тежки обстоятелства и е, тези, които са ориентирани към е, аспекти. Непрекъснато се говори от друга страна за иновациите. Какви са тези средства? Как могат да се освояват те за иновациите? Кога ще започне дискусията за приоритетите и политически цели след 2013 е, година? Каква е визията при Европейската комисия? И какво ще стане от втория стълб? Дали тя принадлежи към аграрната политика или към а, развитието на регионите? Това беше една предишна дискусия и това ще го преживеем отново. Знаем, че много експерти в областта на регионалната политика се застъпват за това втория стълб да отиде към регионалното развитие. а, винаги този аспект бива недоосветлен. Николеско. господин Николеско, а, е, бих искал да обърна внимание на хармонизирането на националните планове за селско развитие и по-специално възможностите да се намери баланс между разходите по ОС 1 инфраструктура и ОС 3. Ще ви дам пример. На, нашата румънската програма за а, развитие на селските райони има огромен брой проекти за развитие на инфраструктурата, които поглъщат голяма част от фондовете до 2003 година вложените проекти са стотици и ние се нуждаем от а, помощ за фермите. А, но а, самите бенефициенти не проявяват интерес. Затова питам как държавите членки могат правилно да а, отпуснат тези семи и не може ли да има някакъв наръчник на добрите практики? Защото ако няма, е, рискуваме да се прокарат пътища там, където хората нямат желание да минат, където няма никаква економическа дейност. И, добре държавите членки да могат да отделят пари за подготовка, за, за курсове, за, за осведомяване на бенефициентите. Благодаря. <clears throat> Благодаря, господин председател. Колеги, аз искам да кажа следното. Когато изработваме програмите на европейско равнище, трябва да отдадем повече внимание на стимулирането на селските райони, така че качеството на живота в тези райони да се повиши. И имам предвид малките или средните предприятия, които се намират в селските райони. Какво искаме да постигнем в тази перспектива? Преди няколко години започнаха тези програми, но трябва да знаем какво искаме да постигнем в тези региони, в тези страни, какво искаме да запазим, как, как да се развиват тези предприятия. И това, което най-много ме интересува, какво ще се случи с тези предприятия. Тоест, е, не само е, фермерите трябва да са засегнати от тези политики, които са може би на възраст между 40 и 60 години. А какво ще стане с самите предприятия, с хората, които работят там? може би хората ще напуснат тези предприятия, но те ще останат в селските райони и в тези райони им трябват работни места. Колко работни места могат да се създадат в тези райони? Аз приветствам общата селскостопанска политика и че тя надхвърля целта е, подобряване на производството. И мисля, и и не мисля, че пари трябва да се дават само на фермерите. Според мен, тълкуването на тези програми може да е по-различно. Това, което е различното в днешно време, това е динамиката. Ние много бързо разходваме парите, именно чрез производството на, селски, на селско-стопански продукти. И това е капан. Ето, през 2007 година и 2013 година имаме а, помощи за млечния сектор, но това не променя ниските цени в сектора печалбата е много ниска. Бих си пожелал държавите членки да станат по-дисциплинирани и да отделят повече пари за развитието на селските райони, подобряване на качеството на живот, обучение. Това трябва да са мерките, а също така една от целите трябва да бъде промене, пром, промяна на менталитета, така че следващите е, поколения да не страдат от грешките на днешните. Джованни Лавия, грация, la parola. Джованни Лавия, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за представането и която до голяма степен е обективна. В първата част на това изложение се е, разказа каква, как е, се разпределя програмата 2009-2013. Но нямаше актуализирана информация за равнището на средствата през които преди, още преди две години бяха определени. Трябва да знаем, че в момент, когато има една обща криза на селското е, стопанство, ресурсите по едно може би ще бъдат трудно използвани, защото селските стопани а, е, а, е, нямат възможност да освояват а, тези заемите дошли от а, частни или обществени източници. И а, с, а, от, в, в три, на 30, от 2000 до 2006 година а, сертифицирахме разходите и а, искаме да знаем как е била а, как е бил определен този следващ период а, какви са, как са били допълнени тези цели мисля, че всички тези допълнени информации ще бъдат полезни, ако комисията не ги даде. Кабо. Е, em primeiro lugar, um agradecimento à Comissão por nos trazer aqui. Искам на първо да благодаря на комисията за този кратък и добре структуриран доклад. А, е, Хубаво е, хубаво е тази, този, този стратегически доклад, този добре рамкиран доклад да бъде представен в началото на легислатурата, за да можем да, им, да имаме една а, картина. А, Бих искал с... с... Мисля, че не... А, те депутатите са онези, които трябва да повдигат въпроса за правилното изразходване или освояване на средства, ако има ако имаме някакви съмнения, трябва да се обърнем към нашите е, към националните власти или така нататък. Така че имаме нужда от информация. Разбира се, има и специална служба за това. Има ОЛАФ, който се занимава с това, но но е полезно да, а, е, да, да разполагаме с цялата информация, защото ние сме а, е, избрани отскоро и трябва да имаме една обща картина. Трябва да трябва да знаеме с какви пари разполагат селските стопани, дали тези средства се освояват по предназначение, по целесообразност или не. А, да сме сигурни, че а, селските стопани в най-слабо развитите региони и на уязвимите региони получават а, средствата, които са предназначени за тях. Знам, че винаги е имало едно известно препокриване между селското стопанство и развитието на селските райони. Затова струва ми се, че моделите трябва да бъдат по-ясни, за да могат средствата да се разходват по-целесообразно. Господин Кели. Благодаря ви, благодаря за отличното представене. Бих искал също така да пожелая добре дошли на е, представителите на Северна е, Ирландия. Имам няколко въпроса към относно казаното от сега. Първия въпрос е свързан с втория стълб и съм съгласен с казаното от колегата Никълсън. Този, то, то, този стълб се занимава с всичко, което е свързано с вътрешна а, политика, но за хората на място, за селските стопан, не знаят, те не, трудно, трудно могат да разберат какви, как, какво точно биха могли да получат и какви са преимуществата по втория стоп. А, необходимо е също така да се, да се, да се направи един а, преглед или едно проучване на а, послед, последиците на все по-разширеното все по-голямата -по -по повече промишленост, индустриализация на селското стопанство и а, влиянието и отражението върху а, с малките семейни стопанства да видим какви, как, как, как, какво, какви са и последиците за младите е, фармери, защото целта е те да останат в е, селските стопанства, а не да мигрират към града. И да, да, да, да могат е, да имат повече възможности, да имат е, повече обработваема земя. Също, същевременно е, трябва да се, да се вземат е, мерки за премахване на бариерите, е, възпрепятващи диверсификацията на, в селските стопанства. Този проблем беше повдигнат. Така че Е, трябва да видим какви политики са необходими, политики, които да позволяват е, по-голяма диверсикация. Е, защото трябва да се създадат такива, такива условия, за да могат младите фармери да не напускат стопанствата и да мигрират към града. Не, аз аз Що се отнася до, широ, до достъпа до широколентов интернет, То е, необходим в стопанствата, точно с цел създаване условия за диверсикация. диверсификация. Grazie, Garcia. Благодаря, господин председател. Развитието на селските райони е една от най-добрите политики на Европейския съюз и е, е жалко, че финансирането е толкова слабо. Споразумението 2005 година от Брюксел наистина предвижда много оскъдни средства и е трудно с тях да се финансират потребностите за развитие на селските райони. В следващата финансова рамка държавите членки трябва да направят наистина, да положат по-големи усилия, за да гарантират адекватно финансиране. Аз вярвам в общата селско-стопанска политика и съм убедена, че трябва да се борим за коректни цени и добро качество на селскостопанските продукти в Европа. И мисля, че след влизането в сила на Лисабонския договор биха могли да се вземат мерки. Смятам, че последната реформа в областта на тютюна комисията си даде сметка, какъв процент премина към селското развитие? Как ще се използват средствата от фонда, който освободихме от тютюна след 2010 година? Каква част ще отида за помощи на семействата, за създаване на работни места? Местните власти в Испания, синдикатите на селските стопани си задават въпроса какво става с програмите за развитие в Испания, които закъсняват с 3 години. Питам се да, дали с такова закъснение Испания ще загуби тези е, програми. Пивара Юсо. Имам чувството, че тук ни се поднася едно притоплено ядене. Ние всички знаем, че има проблем с финансирането. И освен това ще кажа, че проблемите на селското стопанство не са развитието на селските райони. Важното е селските стопани да си останат в фермите и да могат да живеят от изкараните от тях пари. Този проблем се издостря все повече. На, на селските стопани се налагат всякакви изисквания за опазване на околната среда и други, и те губят своята конкурентоспособност спрямо останалите производители в глобализирания свят – ние трябва да помогнем на нашите селски стопани да станат по-конкурентно способни. СТО не ни позволява да изискваме от другите това, което изискваме от нашите селски стопани. И от тук се пораждат всичките проблеми. Ще дам един пример. Да, приехме регламента за пестицидите. В Южна Европа ще се наложи да бъдат закрити редица стопанства, които не разполагат с необходимите продукти и всички продукти, всички плодове, зеленчуци, които няма да бъдат произведени от тях, ще бъдат произведени в други средоземноморски държави, Марокко, и По този начин ние ще нанесем удар по нашето селско стопанство, което не е в полза на нашите потребители. Искам да попитам комисията, размишляват ли върху тези проблеми, които са същинските проблеми? Жозе Бове. Благодаря. И слушах комисията. Тук се повтарят разни думи с а, конкурентно способност, съревнование, преструктуриране. А, това е проблем а, да се говори така, когато в момента ускорено селските стопанства изчезват поради спадането на цените и няма никаква конкурентоспособност. И два, като останат двама селски стопани, винаги един ще е по-конкурентоспособен от другия. Така че този модел на конкурентоспособност е отживял. Днес основният въпрос е способни ли са стопаните да произвеждат, за да хранят европейското население. Последния пример е от Англия, която е, произвежда едно прословото сирене чедър и за първи път се увеличава вноса на чедър в Англия, защото Англия не е способна да произвежда собственото си сирене. Това е абсурдно като ситуация. По този модел ли ще продължаваме да вървим или ще направим една Коперникова революция, да променим референтния модел на конкурентно способност и преструктуриране. Няма да можем да продължим по този път. Важно е да си кажем, че няма да има развитие на селските региони, ако селените изчезнат. Или тогава просто ще развиваме пустинята. А, или ще направим някакви туристически резервати, като с а, индианци в, в, в, в тях, но няма да направим нищо за селското стопанство в Европа. Да, в различните изказвания стана е ясно, че очакваме много от втория стълб от една страна да се прилагат мерките за солидарност в планинските райони, в най-уязвимите райони, да създадат условия за конкурентоспособност и същевременно времено да се финансират социалните мерки и мерки свързани с околната среда. Разбира се, в плана за економическо възстановяване ще се финансират аспектите, свързани с дигитализирането, чрез интернет, но чуда се дали наистина тези, тези мерки трябва да се финансират от селското стопанство. Дали през 2013 година не трябва да премислиме а, бюджета, дали развитието на на селските райони и специ, специфични мерки за развитие да бъдат финансирани от този бюджет. Господин Бърдес. Благодаря. За съжаление трябваше да отида в друга комисия за, гласуване, за гласуване и за съжаление пропуснах дискусията, но искам да посоча един аспект. Много трябва да внимаваме да не се отчуждим от селскостопанската политика. 45% от средствата са необходими за подкрепене на селското стопанство, но виждаме тук мерки, които нямат много връзка с селското стопанство. А, развитието на селските райони се третират от държавите членки по много различен начин. Аз идвам от една сравнително богата държава членка и тук парите се използват главно за това да се обновяват селата. Сега има едно село с 70 къщи и е, в него живеят само двама фермера. И е, за съжаление, тези фермери почти не могат да се придвижат с машините си през инфраструктурата. Так, толкова е разширена тя. Така че трябва много да внимаваме. Сега широколентния интернет, това е нещо много важно, но трябва да внимаваме. Може би не трябва средствата да идват от селскостопанската политика. Трябва, може би, да вземем е, други средства от бюджета, така че да снабдим наистина селските райони в държавите членки с широколентен интернет. А, мисля, че това ще е предмет на бъдеща дискусия, особено след 2013 година. И всички колеги <clears throat> се обединиха около, идеята, че най-доброто развитие на селските райони е едно, е едно стабилно селско стопанство. Добре искам и аз да кажа нещо. Вторият стълб, естествено, е много важен стълб с селското стопанство и се радвам, че днес всички колеги изразиха желанието е, да се формулират мерките по този стълб по-конкретно. Естествено, всички знаем, че екологичните проблеми за селското стопанство са също много важни. Хуманното отношение към животните, е, обработването и боравенето на земята с химикали и пестициди. Това също е много важно. Трябва да се придържаме към установените правила. Но много често не сме достатъчно внимателни и не се питаме какво да правят фермерите за да останат конкурентоспособни на пазара. Мисля, че този важен стълб трябва да бъде подкрепен, защото той наистина поощрява развитието на селските райони. Но земята, устойчивото селско стопанство трябва да остане наш приоритет, както каза и колегите. Това не бива да ни обягва от вниманието. Нашата цел трябва да бъде усилване, подкрепене на едно стабилно селско стопанство, от селско стопанство, от което фермерите да могат да живеят. Е, селско стопанство, с което ние може да се гордеем. селско стопанство, с което да може да... Благодаря ви, господин председател. Благодаря за всички въпроси. Много от въпросите са обекти на нашето внимание. И много от аспектите, които а, споменахте, подробности, които споменахте, ще бъдат а, взети предвид в а, дискусиите, които ще проведем в а, следващите месец. Първо, по финансовата част, господин Никълсън каза, че според него няма достатъчно средства в рамките на е, втория стълб. Разбира се. Мисля, че въпреки тези 220 милиарда би било иллюзия да си представяме, че нещата, че средствата са достатъчни и че ще можем всичко да а, уредим и реструктурираме в селското стопанство. Просто това, е една, това са едни доста ограничени средства предвид многобройните мерки, които трябва да бъдат прилагани. Първоначалната сума, която комисията предложи, бе намалена бе намалена с повече от 20 милиарда, така че и бих искала само да привлеча вниманието ви към факта, че вярно е, че не можем да направим всичко, но държавите членки трябва да се се съсредоточат и си да решат каква, какъв е техния приоритет и къде най-целесообразно биха се използвали средствата. Въпрос по сумата от 600 милиона, който идва който е по линията на плана за економическо възстановяване, които трябва да бъдат заложени тази година, но които няма да могат да бъдат освоени до края на годината. Има, има правила и в този фонд, както и във всички други, т.е. Трябва да се поемат ангажиментите в рамките на годината, да се направят съответните анализи, да се определят съответните критерии, като освояването става в годината N плюс 2, т.е. през 2012 година. Просто преди това средствата няма да могат да бъдат на разположение. Има, бе зададени въпроса за контрола над изразходване на средствата. Имаме създадени механизми. Нека първо да, да, да, спо, да спомена Опа, всяка една държава членка има е, правила. Държавите членки са е, задължени да упражняват административен контрол, както и от време на време да упражняват контрол на терена. И същевременно да, да се да се проконтролира дали е, парите се използват целесообразно. Тоест дали дали се използват за целите, за които са отпуснати. Не само дали размера на средствата отговаря на първоначално заложения. Държавите членки също така трябва да е, подготвят е, годишни отчети за разходването на средствата и какви са резултатите от е, цялата дейност с съответно различните критерии. Е, критерии за въздействие и други. Със съществуват ни единни критерии или показатели, за да могат държавите членки да е, се отчитат по съпоставим е, начин сред тези показатели има показатели свързани с заетост, заетостта, някои от които са чисто цифрови, други, които са малко по-сложни, които е, от, в, е, чрез които се отчита оценка на въздействието, управлението на водните ресурси, Е, като в отчетите през 2010 година ще бъдат подготвени стратегически отчети, в които трябва да проличи дали стратегическите цели се преследват. Разбира се, трудно е да получим цялостна информация и по-специално всички цифри, които държавите членки по принцип са длъжни да ни предоставят съществуват, съществува инструментариум, който помага на държавите членки да направят една оценка на информацията, която трябва да ни предоставят. Цели, целите на държавите членки поначало трябва да са залегнали в националните е, програми, да, те трябва да имат и цифрово изражение. Е, е, включително различните мерки, различните резултати. Разбира се, е, не получаваме циф... необходимата цифра информация от всички държави членки, но а, е, а, трябва да отчета, че държавите членки се опитват а, да създадат необходимите системи за отчетност и да ги приведат със съответствие на а, изискванията. За сега все още не разполагаме с достатъчна а, информация, но в момента, в който ще бъде а, е, изработен междинния доклад, ще разполагаме с много по-обширна информация. Господин Холш. Äh, Мисля, че отговора на господин Холштайн идва и от това, което казаха някои колеги. Естествено, това, което засяга селското стопанство, е такава ситуация, че ние се намираме в борба за работни места. Може да се опитваме да създаваме работни места в този сектор, но това е вече друга политика. Така че мисля, че всичко, което правим за преструктуриране на сектора, е един пример, един принос за запазване на работните места – може да бъде усилието ни работните места да ги запазим устойчиви, поне да не губим е, работните места, които вече е, са на лице. Но това е трудно, трудно, защото е, има голяма конкуренция между пазарите. Сега възможностите за остри, там има мога да кажа, има нови възможности за създаване на работни места. Именно в селските райони. И там е, от друга страна, аз не бих е, отлагала инвестициите в широколентния интернет. Защо всъщност се занимаваме с това? Мисля, че повечето фермери в днешно време имат компютър. И мисля, че е, всичко или по-голямото счетоводство става чрез компютъра, става чрез интернета. А, хората могат да се информират за метеорологичните условия чрез интернета, а освен това и жената и децата на фермера могат да използват компютъра. Така че мисля, наистина интернетният достъп е нещо много важно. А сега, дали средствата ще дойдат от този фонд или от друг фонд, това е отделен въпрос. Но в миналото <clears throat> акцента беше поставен върху услугите и върху обучението, върху квалификацията да използват, да боравят с съоръженията, с техниката и да имат възможност да се обръщат към технологични центрове, когато имат нужда. Но инфраструктурата е всъщност акцент на структурните фондове. Но в, от тези фондове се отделят сравнително малко пари за селските райони. От 12 милиарда се отделят само 2 милиарда за е, инфраструктура в селските райони. А проблемът при селските райони е, че няма инфраструктура. Не може да се а, отделят пари за тренинг и за обучение, когато няма основни структури. Мисля, че може да постигнем разпределение между задачите и разпределение между дейностите между отделните фондове. Не може да накараме държавите членки да създадат специална структура за подкрепа на селските райони, но <clears throat> е хубаво те да ни кажат в, по какъв начин ще използват средствата от тези фондове и ще ги комбинират с други фондове, с средства от други фондове. По... Някой постави въпроса, мистър Смис мисла. Каза, че а, в крайна сметка единствената ни цел трябва да бъде производство на, храни... на храна и то а, при печеливши условия. Да, наистина, това трябва да бъде според мен обаче един от приоритетите, една от целите. Защото по, по, по, по този начин, като че ли това е самоограничение, самоограничаване на селските стопани. Не трябва, не трябва да, да пречиме на стопанствата да се да се развиват. В крайна сметка те притежават около 90% от е, обработаемата земя, така че трябва да им се дадат едни допълнителни възможности за управление. Да, разбира се, се селскостопанските продукти трябва да бъдат първата цел, но има и много други. В момента обсъждаме огр... Огр... ограниченията и крите, критериите за определяне на а най, не, най-малко развитите региони, т.е. региони с проблеми, които не са нито планинските. В тези региони съществува опасност от на напускане, тъй като там, там има малко-малко възможности за е, разнообразяване на, на продукцията, има социални проблеми. Е, Определянето, критериите за тези региони е много сложен, защото трябва да прилагаме прозрачен, е, обективен подход, който да отговаря на особеностите и спецификите на 27 държави членки. В момента държавите членки се опитват да а, използват една специфична система, която е изработена по линията на ИСПА и да видят дали могат да я използват за определяне на регионите съответно. Но както вече казах, в момента съществуват 150 различни критерии и показатели. Ако ако не... А, ми се струва, че ако намалим броя на а, критериите и показателите, а, ще, ще има много повече обективност и ще създадем едно допълнително доверие в цялата система на изработването. И много от вас Е, да, непрекъснато се говори, че, че, трябва да, че хората трябва да бъдат по-коректно способни и така нататък. Това е да мисля. Но аз е, не мисля, че трябва да, да разглеждаме конкурентоспособността е, като нещо ужасно ограничено. Защото конкурентоспособността всъщност е доколко селските стопанства могат да оживеят и доколко могат да се развият предвид обстоятелствата, с които се сблъскват в момента. Така че държавите членки трябва да изберат различните мерки, различните инструментариуми, които да позволят на, селските стопани да е, се приспособят към момента. Що се отнася до е, органичното, биологичното селско стопанство, екологичното селско стопанство, е, Струваме се, че ние че ние, че ние трябва е, че, че същевременно трябва да има и стратегия за това, защото а, трудно биха били предложени а, защитни мерки а, за диверсификация, която е продиктувана единствено от пазарите. Трябва също така да не забравяме, че има 6 милиона а, ферми и селски, селски стопанства, които а, с, а, произвеждат а, храна за самозадоволяване. А, така че трябва да видим каква, какво ще бъде техното развитие, дали те ще дали ще се намерят възможности за тяхното разширяване и диверсифициране или те ще трябва да търсят други начини за изхранване. Така че трябва да, трябва да се предвидат мерки и за това. 13% от средствата, които не се разходват пряко за земеделие, 30% всъщност, 30%, 30, 30, 30% от е, средствата и част от тези 30% се, е, са за диверсифициране на производството. Било то за развитие на туризма, на транспорта в различните държави членки. Така че ако наистина нещата са такива, каквито а, ги обясни господин Нюсът, казвате, че се въз, модернизират се пътища, модернизират се села, но в крайна сметка няма кой да използва тези пътища, защото вече никой не живее в а, селата. Трябва да видим до, до, до каква степен мерките могат да се е, приспособят така, че средствата наистина да се разходват целесообразно. Ние обсъждаме а, е, проблемите с, с всички заинтересовани страни екологични представители на екологичните кръгове, на министерства и така нататък. И всеки изразява своето мнение. Същевременно и самите селски стопани трябва да могат да дадат своето мнение, да изразят своето мнение, да се държавите членки да, да проведат така широкомащабни консултации, за да разберат какво мислят заинтересованите страни за мисля, че подхода лидер е най- може би най-целесообразния в случая, затова ние насърчаваме неговото използване, тъй като хората на терена най-добре знаят какво е необходимо. Също така смятаме, че обучението и обмена на най-добрите практики е от основно значение. Много често тези аспекти се подценяват, но те имат много те имат пряко влияние върху развитието на цялата дейност. Много често самите е, фармери разполагат с необходими инструментариум, но не могат да го използват целесообразно. Затова те трябва да могат да се възползват от съвети, как, как да използват съответните мерки как да ги използват най-целесообразно. Затова смятам, че трябва да се направят усилия и в тази посока. Yes, there was a question as regards the... Yeah, there was a question as regards... Бе беше поставен и въпроса за разпределянето на средствата между така наречените стари и нови държави членки. Разбира се, има известни разлики. Голямата част от средствата отива по втората оста и други средства по трета, но по, по принцип в новите държави членки трябва да има по, повече реструктуриране, модернизиране, за, за да могат те да се приспособят към изискванията на пазарите. И по-малко мерки са насочени към третата, третата ост. и тъй като и там е необходимо да се приложат повече мерки за развитие на дейности, които да не са чисто селскостопански дейности в селските региони, като това са, тези мерки са предназначени предимно за задържане на младите в тези региони. И помощите за тютюневия сектор, отрасъл и организирането на помощите. Някои държави членки в началото на програм, програмния при, при, при програмирането за, заложиха е, стратегии, отразяващи пряко състоянието на този отрасъл а, като а, едните, едните мерки са за подобряване на условията на живот, качеството, а други за а, компенсиране при а, напускане или при закриване на, на, на, на известния дейности в отрасла. Съществуват различни инструменти за подпомагане на тези, които напускат този вид дейност, този отрасъл и които биха потърсили работа в други отрасли или в други при отглеждането на други селскостопански култури. някои Ня, някои държави членки също така на, за, заложиха на инвестиции в този отрасъл, но ако няма точно описание на а, целите на тези инвестиции, трудно биха се получили средства за това. Ние обсъждаме проблемите с тези държави членки, обсъждаме техните предложения и очакваме техните обяснения. Струва ми се. Може би не отговорих на всички въпроси, но при всички случаи ще имаме допълнителни възможности за обмен на мнение. И аз съм а, а, готова да обсъда с а, вас резултатите от препрограмирането и съответните цифри и информации, с които е, ще разполагаме относно бенефициентите, а, е, насочеността на средствата и така. Благодарим на госпожа Лорис Хофман за този интересен дебат. Разбира се, ще продължим да сме в контакт с комисията. Сега набързо последните две точки. Точка 13. Е утвърждаване на графика на комисията по земеделие и развитие на селските райони до 2010 година трябва да бъде потвърден графика е, поискахме максимални срокове, за да. Е, но те трябва да бъдат съкратени и Това е графика. Тази сутрин с координаторите имахме заседание, взехме някои решения по отношение на следващите докладчици и е, председателите на групите ще ви информират за решенията, които взехме. Джон Стюарт е, поиска думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал goes to his pigs, and he purchases soya bean meal to mix with the barley to increase the protein level to the correct amount. For the first time... За пръв път от 30 години господин Лоренц не, не може да е, изпълни по поръчките за производство на соя и дори да може, че производството ще, ще бъде толкова скъпо, че е, той няма в никакъв случай да. А, това е Many of them have refused to transport any sort of soya beans. If this continues, Mr. Lawrence и господин Лоренс е много е всъщност неговия бизнес е заплашен и това е много лошо последствие от европейското законодателство. Бих искал да, от, да направим по-остри мерки по отношение на толерантността към генопреработени организми. Eh, Благодаря. С това мисля, че можем да приключим заседанието. Следващата среща 12 октомври и последващата 9-10 ноември. Благодаря на всички.